a las explicaciones de voto sobre... Минаваме към обясненията на вота по доклада на госпожа Вортман Кол. Бюджетен надзор. Думата има госпожа Манеско. Господин председател, гласувах за пакета от 6 законодателни мерки в сферата на економическото управление, тъй като сме изправени пред тежък период. Тези мерки са важна стъпка по пътя към консолидиране на макроекономическото наблюдение и финансовата дисциплина. За да постигнем нашата цел, а именно по-голяма конкурентоспособност, насърчаване на заедостта, консолидирането на финансовата стабилност и подобряването на публичните финанси, трябва да поемем твърд ангажимент, много по-твърд ангажимент. Опита, който натрупихме през 10-те години на економическия и паричен съюз, сочи колко необходимо е финансово-економическо управление, което да включва ангажимент на национално равнище и много по-конкретна рамка за наблюдение на нивото на Европейския съюз. Ето защо минималният необходим стандарт трябва да бъде създаден в сферата на бюджетите, а също и по отношение на бюджетната процедура. Тя трябва да се основава на реалистични прогнози и да дава устойчивост на националните системи. Благодаря ви. Давам думата за една минута на господин Мостела. Е, Няма го. Господин Мастела не е тук. Тогава давам думата на господин Балдасаре за една минута. Неща? Треш, треш, треш. Балдасаре, Господин Балдасаре е отсъства. Давам думата за една минута на господин Суста. Суста. Благодаря, господин председател. Гласувах за този доклад, въпреки указанията на моята група. Гласувах за този пакет. Мисля, че в този период на тежка криза най-важното нещо, което Европа може да направи е да отговори незабавно на исканията на гражданите. И мисля, че този пакет е недостатъчен, разбира се, но е необходим. И трябва да продължаваме в същата посока, като засилим инструментите за растеж, като разбира се упражняваме надзор над бюджета и да разполагаме с повече правила, за да овладеем развитието. Утре ще бъде много важен ден. Цялото внимание ще бъде обърнато към това, което прави Европа и най-вече какво прави най-демократичната институция. Разбира се, още много работа ни остава, но става въпрос за един първи важен отговор – не трябва след толкова дълги години и дискусии ние сега да изпуснем тази възможност и да отговорим достатъчно бързо и твърдо на най-тежката криза, която сме преживяли. Благодаря на господин Суста. Сега давам думата на госпожа Матера за една минута. Señora Matera no está. Госпожа Матера е- няма. Давам думата на, за една минута на господин Яр. Благодаря, господин председател. Големите заглавия на един немски вестник казват стабилност, засилен контрол и аз точно за това гласувах за този доклад, защото това, което казват тези заглавия е вярно. Направихме каквото трябва за дефицитите. Съществува вече полуавтоматичен механизъм за санкции и от 2012 година ще можем така да изгладим е, макроекономическите дисбаланси. Всичко това е в добрата посока. Можем да кажем, че Европейския парламент заедно с комисията си свърши работата в полза на стабилизацията на еврозоната и на Европейския съюз. Това, което липсва сега е активната помощ на държавите членки. И аз призовавам държавите членки да се присъединят към това съгласувано действие и да вземат решение в същата посока, като нас нас днес. Благодаря, господин Яр. Сега давам думата за една минута на госпожа Матера. Благодаря ви, господин председател. Опитът ни от последните години и настоящото положение, което е изключително трудно в еврозоната, ни позволиха да наблегнем на факта, че по-ефективно економическо управление в Европейския съюз се налага. Трябва да почива на една солидна рамка за бюджетен надзор спрямо националните политики. И всичко това с цел да се конкретизира макроекономическия баланс, макроекономическата стабилност и устойчивостта на публичната публичните финанси, за да можем наистина да постигнем един устойчив растеж и е, в е, производството и в работните места. За това се радвам, че приехме тези 6 акта, законодателни актове, които ще ни позволят за, за в бъдеще да избегнем подобни ситуации, в които заплашваме нашата економика. Благодаря. Благодаря на госпожа Матера. Сега давам думата за една минута на господин Уджиас. Благодаря, господин председател. Гласувах за целия пакет от 6 законодателни мерки, защото става въпрос за за нещо много съществено, ако искаме да постигнем истинско економическо управление в Европа. Ние го правим, за да поемем нашата отговорност и да овладеем е, бюджетите дори и там, където е, правителствата, държавите членки не успяха да го направят. Ние сега сме на преломен момент. Сега наистина ще може да се оцени доверието в европейските институции и в нас. Ева Има за задължение да осигури стабилността така както искат гражданите. Едно добро управление създава условия за растеж, а без него няма да има бъдеще за същите тези граждани и по-специално за новото поколение. Благодаря на господин Оджиас. Сега за една минута господин Яколино. Благодаря, господин председател. Аз също гласувах за, така както е, за този доклад, както и за останалите пет. Е, е, мисля, че в този невероятен момент на криза реакцията на парламента и на останалите институции трябва да бъде силна, бърза и решителна. Така както е, за економическото управление, така и за сближаването между европейските институции. Трябва, разбира се, да се анализират координационните политики при управлението на бюджетите в държавите членки. Точно на този етап ние трябва да се намесим. Надяваме се, че всички държави членки ще конкретизират разпоредбите, които бяха поискани и всичко това в рамката на един извареден план, който да може да създаде работните места и да засили способността на този, е, в полза на най-уязвимите. Надявам се, че това ще е една сериозна програма за следващите месеци. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ек. Отсъства госпожа Ек. Давам думата за една минута на господин Карона. Господин председател, преживяваме решителен момент за бъдещето на еврото и за бъдещето на европейското изграждане. Трябва да съзнаваме това ако го осъзнаваме, е, това означава, че трябва да престанем да бъдем късогледи. Ние всички искаме, разбира се, държавите членки да сложат ред в сметките си и искаме да намалим задлъжнялостта. Но без една интелигентна политика на инвестиране, за да вдъхнем сили на економиката, няма да има възможност за растеж. Единственият ясен резултат – е, че е, последиците ще бъдат платени от най-слабите, както винаги. Точно за това с е, групата на социалистите и демократите ние гласувахме против този доклад, защото този доклад е едностранчив. Той върви само по посока на економите без растеж. И тази насока е, е се оказа погрешна до сега. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Харкин. Благодаря, господин председател вчера от нас много пъти видяха на YouTube на един брокер, който каза как не го интересува нищо, как не го интересуват пенсиите на хората. Той каза, света не го управляват правителството, управлява го Голдман Сакс. И една от причините за това, че гласува за този доклад е да кажа не не пазарите управляват нашето бъдеще. Имаме нужда от по-добро економическо управление. Отказвам лично и като гражданка на Ирландия да се е, сведа глава пред могъществото на пазарите. Не притежавам всички отговори, но очевидно, че имаме една нестабилна, лошо замислена валута, но искам да направя всичко възможно бъдещите ни грешки, ви, ви, би, старите грешки да не влияят върху нашето бъдеще. И ако смятаме, че еврото трябва да има шанс да оцелее, този доклад е кислород за него. Благодаря, госпожо Харкин. За една минута, господин Каринс. Всички знаем, че в Европа преживяхме една финансова буря. Криза на доверието. И защо в финансовите пазари нямат доверие в страните членки? Това е защото не вярват, че страните членки ще могат да платят заемите, които са взели. Пакетът от 6 законодателни мерки за финансов надзор, по който отдавна работим и който днес беше прият, Една от най-важните стъпки за спиране на бурата, за възстановяване на доверието на финансовите пазари в националните правителства. Но, уважаеми колеги, нека не забравяме, че по този начин ще преодолеем някои от проблемите в бъдещето, но все още много има много нещо трябва да се направи. Комисията трябва да има много по-ясен план а, за бъдещето и то също така и за днешните мерки, които трябва да бъдат прияти. Господин Шапен. Господин председател, уважаеми колеги, убеден съм, че ключът на нашата стратегия за по-силна Европа и за излизане от кризата е и трябва да бъде намерен. Въпросът е дали в светлината на докладите на госпожа Ватман Кол и господин Фейо наистина надзора може да бъде приложен. Компромиса по превентивната част предвижда два етапа. Препоръка от комисията за корективни мерки трябва да се гласува с квалифицирано мнозинство и ако не се приеме или не се разгледа, комисията може да предложи отново тази препоръка в срок от един месец. Счита се, че е прията тази препоръка, ако съвета не, не я върне с оглед на тази разпоредба ще кажа, че трябва да се изчака да видим дали държавите членки наистина ще се подложат на тази процедура или няма да се опитат по някакъв начин да я заобиколят. Ние като парламент трябва да направим всичко възможно, общностния метод да бъде приоритетен и тези правила да бъдат наистина приложени ефективно. Благодаря, господин Шваб. Сега дам думата за една минута на господин Мецарос. Благодаря, господин председател. Хармонизацията на економическите политики означава повече доверие в нас. Това е дългосрочният отговор на кризата. За първи път се взимат макропроденциални мерки и с това гласуване ние засилваме комисията, като се признава, че дисбалансите трябва да се разглеждат на, и на международно равнище, и на национално равнище. Аз гласувах за интеграцията на Европейския съюз, защото тя гарантира сближаването, е, гарантира силен паричен съюз, економически пазар и предвижда е, възможност за превенция на кризите. Това е много важно за целия съюз. Благодаря на всички. Благодаря на полското председателство и на унгарското председателство. Благодаря. Благодаря на господин Месарус. Господин Ханан за една минута. От настъпването на финансовата криза Европейският съюз трупа повече дългове, харчи повече. ЕЦБ се превърна в лоша банка. А откъде ще дойдат сега приходи с данък върху финансовите операции? Да се абстрахираме от идеята, че такъв данък може да се прилага в Европа изолирано. Нека да си зададем въпроса. Къде се извършват най-много финансови операции в Европейския съюз? В лондонското Сиси. Още веднъж Великобритания ще трябва да плаща сметката, за да подкрепа една валута, към която не се е присъединила. Това е жалката история на нашето членство в Европейския съюз, както и с общата селскостопанска политика – ние слагаме повече в общото, отколкото останалите. Много европейски лидери очакват хората да плащат отново и отново. Ние нямаме намерение да плащаме за грешките на другите. Господин Кели за една минута. Ще говоря само веднъж. Искам да кажа, че подкрепям пакета от 6 законодателни мерки. отношението на хората е каквото правите правителството, да не плащат това, което могат да платят утре. Подобен ексцесивен подход е отчасти причината за проблемите в момента. Хубавото е, че започваме да намираме решение, да вземаме нещата под контрол. Както каза колежката Харкин, политиците трябва да контролират нещата, а не пазарите и агенциите. И надявам се, че тези 6 мерки ще са стъпка в правилната посока в бъдеще. Благодаря, господин Кери. Господин Силвестрас, давам ви думата за една минута. Благодаря ви, господин председател. Ние също гласувахме за този пакет от 6 акта. Ние мислим, че трябва да се върви в посока, която да благоприятства по-добро управление. Днес сме на преломен момент, решителен момент. Има много препятствия пред нас и трябва да осъзнаем факта, че Европа вече изпусна много възможности. Например, на 16 юни председателя Фан Ромпой беше тук и обсъждахме с него факта, че трябва да говорим за Юролент, а не за еврозона. Действително, тук ставаше въпрос за терминологични обсъждания и разисквания, а не по същество. Аз е, напомних на факта, че е, на мен ми харесва е, това, което каза господин Баросо, той още от 2008 година казваше, че не трябва да се опасявам от рецесията, а днес говори за гордост, която трябва да прояви сега Европейския съюз. Мисля, че е време да поеме отговорността си и трябва наистина по-силно економическо управление. Политическия свят трябва да поеме тази отговорност и да не делегира на всички останали и в частност и на спекулаторите ръководството на пазарите. Благодаря на господин Силвестри. Сега преминаваме към доклада на господа, госпожа Голар. Давам думата за една минута на господин Балдасаре. Благодаря, господин председател. Кризата показва, че пакта за стабилност и растеж не действа както трябва. Има бюджетни проблеми в държавите, в еврозоната, дългова криза. Всичко това трябва да се коригира спешно. Но е много важно това да стане устойчиво, мислейки за бъдещето. Точно за това гласувах за доклада на нашата колега Голар, защото споделям нейния подход, особено когато става въпрос за манипулирането на статистиките и на финансовите данни, които понякога водят до погрешни решения в държавите членки. Бъдещите усилия обаче трябва да бъдат е, насочени към сърцевината на проблема, а именно недостатъчното економическо управление в Европа. И Действието на този доклад няма да бъде достатъчно силно, ако не се направи връзката между економическите политики и като се засили контрола от страна на комисията с помощта на цяла Европа. Благодаря на господин Балдасар и сега давам думата на госпожа Ангелили за една минута. Благодаря, господин председател. Като одобрихме пакетът от 6 законодателни мерки, дадахме най-накрая зелена светлина на една реална стратегия за борба с кризата. За повече стабилност, за по-голяма строгост в финансовите отношения, за намаляване на задлъжналостта. Но както господин Юнкерс каза вчера, както господин Барозо повтори днес, не трябва да забравяме младите, трябва да се направи повече. Господин Барозо днес ни представи насоките за бъдещето, смели насоки. Серия предложения, включително еврооблигации, финансова стабилност, е, данък върху финансовите транзакции. Банките, особено банките, е, трябва да плащат за кризата. Това би било справедливо. Не само гражданите. Благодаря, госпожо Анджелини. Господин Земка. których walutą jest euro, ale jest ono także ważne dla цялой Унии. Искам да благодаря е, на всички, които са работили, защото тези законодателни мерки са важни за цяла Европа. Е, те са в, е, наш общ интерес, за да можем да упражним натиск върху страните, които не правят нищо, за да консолидират бюджетното си положение. Преживяваме криза, която много трудно ще преодолеем и за която плащаме много висока цена. Парламентът гласува законодателни мерки, които са обаче само първата крачка. Това е едно добро начало, но трябва да се подчертае. Все пак това е само начало. Необходимо е по-нататъчно решителност и последователни действия, решителна политика и усилия за изпълняване на предначертанията. Благодаря. Сега господин Джирис, една минута. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя колегите, които работиха толкова усилено по този тежък въпрос направена важна крачка напред към постигането на добро европейско управление. Това е важна стъпка, предприета от парламента. Днес бяха направени много изказвания в залата по въпроса, че има някои добри идеи, които не са реализирани на практика. Гласували сме различни документи в е, залата, гласувахме и програмата на комисията, но от гласуването трябва да минем към реализация на тази програма. Благодаря госпожа Харкин. Подкрепих доклада на Голард, заедно с други доклади, свързани с шесте законодателни мерки. Господин Борозо очерта част от възможните решения – накрая мисля, че има известни надежди. Сега се нуждаем от действия. Те те първо предстоят. Що се отнася до този доклад? Радвам се, че член 9 от договор за Съюза е включен. Ще бъдат отчетени изисквания, свързани с висока заетост, гарантирането на социална защита и борба с социалното изключване. Това са все хубави думи, но ние тук в парламента носим отговорност да направим всичко възможно, за да ги превърнем в реалност. Радвам се, че има и гъвкавост в доклада. Казва се, че съветът ще направи възможно да се намалят санкциите налагани на държавите членки по предложение на комисията след аргументирано искане от съответната държава членка. Подобна гъвкавост е много важна за държавите членки. В тази връзка искам да спомена изрично и моята собствена държава Ирландия. Давам думата за една минута на господин Ханан. Благодаря, господин председател. В дебата тази сутрин президента Барозо подчерта, че ще увеличи лицата до 65%, които ще се пенсионират по-късно. Защо да не увеличим на 90 или 100%? Счита се, че това, което решават политиците е реалност така от самото начало. Но това, което се случва е, че пазарите не се вслушват в посланието. Те се питат, според статия в Гардиан, как може да се увеличава спредовете. Разбира се, хората имат право да правят грешки. Обединеното кралство не е в еврозоната но, както каза Чърчил, ние се интересуваме от това да бъдем асоциирани, но не и да бъдем а, погълнати. for we dwell among our own Благодаря, господин Ханан. За една минута, господа Питикайнен. Благодаря, господин председател. Първо, искам да кажа, че много се радвам на това, което господин Барозо каза днес. Това показва необходимите лидерски умения и решимостта да се извършат мерки за стабилизиране на финансовите пазари, което гарантира добро бъдеще за Европа. Радвам се също така, че парламентът одобри пакетът от 6 мерки. Благодарение на тези мерки ще можем да предприемам стъпки към по-силна отговорност, прозрачност и подотчетност в общността, към по-добри мерки за надзор и економическа координация. Както чухме от господин Барозо и от други оратори, сами по себе си тези мерки не са достатъчни. Необходими са допълнителни пакети за финансови мерки, и допълнителни мерки за повече стабилизиране финансовия пазар. Благодаря ви, госпожо Пити Кайнен. Преминаваме към следващия доклад. Господин Дианджелес. Грация, президент. Благодаря. Господин председател, опита през изминалите няколко години ни показва, че е необходимо да имаме една широка рамка за економическо управление, би трябвало също да разширим е, и да стабилизираме тази рамка, така че тя да бъде ефективна. Относно санкциите, които биха могли да бъдат един важен елемент, най-важното е те да бъдат ефикасни. Европа не трябва да отговаря на кризата само чрез планове за бюджетни урязвания трябва също така да направи много повече относно равенството в развитието и заедостта. Именно за това аз се въздържах в този доклад. Благодаря, господин Дианджелис. Господин Антониоци. Господин председател, уважаеми колеги, с този доклад е, констатираме, колко важно ни са правомощията на Европейския парламент съгласно Лисабонския договор. По-доброто управление на економиката е изключително важно, особено в еврозоната. Става дума за създаването на една солидна и последователна правна рамка. Аз споделям общия подход в доклада. Ето защо аз гласувах в подкрепа на доклада. Пакетът от мерки трябва да се подобри допълнително, да се подсили. Считам, че ние трябва да отделим по-голямо внимание на фискалната и макроекономическа политика. Тези политики трябва да станат устойчиви и парламента трябва да има по-широко участие чрез дебати и изслушвания в самия парламент. Благодаря. Господин Унчес има думата за една минута. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя нашия колега, господин Хаглън, за извършената от него работа. Смята, че много добре се справил, както и другите докладчици по пакета. Тези коригиращи мерки трябва да се прилагат само ако въпросната държава членка показва, че тя няма желание да проведе необходимите политики. Ако не подобрим състоянието на финансите, господин Дианджелис, няма да има никакви възможности за растеж. Ще подкопаем възможностите за растеж. Затова смятам, че пакетът от шесте мерки, който приехме днес, ще осигури възможности за точно такъв растеж, към който трябва да се стремят всички държави членки. Само така ще постигнем нашите цели. Благодаря ви. Господин Мърфи сега. Благодаря, господин председател. Пакета, е, е, пакета от 6 е, предложения говори най-вече за урязване на бюджети и в Европейския съюз. Сега по новата програма комисията всъщност става едва ли не полицая на Европа. Стотици хиляди евро ще бъдат урязани и ще бъдат а, неправилно използване. И всичко това означава, че работещата класа ще плаща за а, грешките на някои други а, с тези нови политики. Това обаче е, са политики, които а, ще се провалят. Погледнете какво стана в Гърция. Погледнете а, Ирландия, Испания, Португалия. Тази политика на бюджетни урязвания се провалиха и ще се провалят отново. Благодаря на господин Мърфи. Госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих доклада на Карл Хагланд, който заявява, че опитът и грешките от последните десетилетия показват нуждата от по-добро економическо управление, базиращо се на общи правила и по-строг надзор. Разбира се, не се нуждае само от това, дали говорим за евробонове или стабилизиращи бонове или това ЕЦБ да се превърне в взаимодател от последна инстанция, няма значение. Всичко това е част от едно общо решение. Но днес аз съм със смесени чувства. Дали действително търсим решения на днешната криза? Това вълнува гражданите но гражданите очакват системите да работят, а ние се опитваме да оправим една погрешна система. Благодаря. Господин Батен има думата. Благодаря, господин председател. Тъй нареченият пакет от 6 мерки налага на държавите членки правила, изхождащи от Европейския съюз. В британския парламент беше взето решение да се приприемат подобни мерки но става дума за контролира на публичните финанси. През 1942 година беше решено в Великобритания да се въведат нови данъци. А сега, чрез регламентация от Европейския съюз, британското правителство ще трябва безропотно да се подчини на финансов контрол, идващ от Европейския съюз. И ако това се случи, повече няма да има никакви възможности правителство да се преструва, че държавата е суверена. Британското правителство трябва да защити правата на националния парламент, защото всичко останало е отстъпление. Преминаваме към доклада Ферейра. За две минути давам думата от името на НП на господин Дофман. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада е, Ферейра, както и за целия пакет. Искам да се възползвам от случая, за да благодаря на госпожа Ферейра за сътрудничеството през изминалите няколко месеца. Искам също така да й благодаря за получения резултат. Обеден съм, че докладът Ферейра, както и, и а, макроекономическото наблюдение, което е свързано с този доклад и е предвидено по него, ще допринесат много. Защото по пакта за стабилност а, вече имаме такива критерии и ако сега кажем, че ние искаме да стартираме отново економическия ръст, мисля, че този, пакет, този доклад върви в правилната посока, но трябва да не забравяме, че трябва да се спазва пакта за стабилност и растеж, а не да насърчаваме тези, които не са го спазили. Събитията през изминалите няколко дни е, определено показват, че точно обратното става. Тези, които са видели доклада Ферейра, със сигурност знаят, че докладът е много новаторски и със сигурност ще ни помогне за бъдеще за да открием на време, когато нещата не вървят добре в някоя държава. А не да позволяваме да се получат нови примери, като Гърция, Ирландия и други. Можехме да се спестим това. От години нещата там куцаха. Надявам се доклада да бъде използван добре от комисията. Целта е да се осигури благосъществуването на Европейския съюз и неговите граждани. Благодаря. Благодаря. А сега господин Де Анджелис. Грация, президент. Импортанте... Благодаря, господин председател. Важно е, че пакта за стабилност и растеж, общата рамка за економическото управление е в съответствие с стратегията на Европейския съюз за растеж и работни места. Целта е да се подобри конкурентоспособността и социалната стабилност. Трябва да се предвидите санкции, за да се избегнат измамите и постоянен механизъм за решаване на кризите, да се регулират финансовите пазари. Сегашните мерки на строги економии могат да отслабят политиката за социална справедливост. Аз гласувах в подкрепа на доклада на Ферейра, но а, останалата част от пакета създава проблеми, защото залага на строгите економии и съкръщенията, което не благоприятства растежа. Европа няма бъдеще, ако не а, държи сметка за развитието а, и създаването на работни места. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Виждаме, че се създават много проблеми за малките и средни предприятия поради кризата. А точно тези предприятия съставят по-голямата част от економическата тъка на Европа. Днешният пакет от 6 мерки ще подпомогне да се преодолеят макроекономическите неравновесия, но трябва незабавно да дадем надежда на малките и средни предприятия. Затова във всички партийни групи ние съгласихме, че е необходимо да има резолюция, която да позволи на Европа в рамките на 3 години да предостави средства незабавно на малките и средни предприятия, така че най-малките предприятия да могат да плащат социалното осигуряване, когато не имат млади хора. Цялата сума е 30 милиона евро. Безработицата достигна изключително вредоносни нива. Тя застрашава социалната стабилност. Трябва да преодолеем този проблем. Имаме нужда от триалог с участието на парламента за преодоляването на тези проблеми. Сега господин Оджиас. Благодаря, господин председател. Регламентът, който приехме за коригиране на макроекономическите неравновесия, със сигурност представлява един новаторски елемент спрямо постигнато до сега. Той набелязва правила, контрол и въвежда принципа за симетрия. Комисията трябва да анализира ситуацията на дефицит, но също така и на излишък. Има брой страни, като например Гърция, Италия, които е, трябва да спазват много стриктен контрол и трябва също да наблюдаваме отблизо други държави, където е, вътрешното потребление е много слабо. Не, нека да не забравяме тази, този елемент на а, равновесие. Само така Европа ще а, успее да тръгне по правилния път. Това са основни условия на економическия ръст. А сега господин Карона. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Ферера за нейния доклад. В а, пакета от 6 законодателни мерки за економическото управление ние гласувахме за този доклад остана на моята група. Тя включва клауза за защита на социалните права и за колективните трудови договори, укрепва позициите на парламента по отношение на делегираните актове. Разбира се, не можем да променим целият баланс в пакета от 6 мерки, но този доклад определено е стъпка напред Предвижда се една надзорна система, която ще взема предвид спазването на основните права. И в този контекст, въпреки че целият пакет е базиран само на бюджетни съкръщения, този конкретен доклад е положителна стъпка. Благодаря. Следващият е господин Мецарус. Благодаря ви, господин председател. На 29 септември 2010 комисията предложи законодателен пакет насочен към укрепване на економическото управление в еврозоната. И шесте елемента от този пакет са свързани с пакта за стабилност и растеж и също така са свързани с регламенти за преодоляване на макроекономическите неравновесия. Има нови елементи части в тези предложения, които предвиждат показатели на риска, свързани с неравновесията. Предвиждат се също така редовни отчети от страна на държавите членки. Страните, които не спазват условията, стават предмет на наказателна процедура и санкции трябва да има не само санкции, но и стимули. а събраните глоби трябва да бъдат насочени към дългосрочни инвестиции. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря, господин председател. Подкрепих този доклад като част от пакета за економически мерки, особено член едно. Много съм доволна от него, а именно, че координацията на економическата политика в Европейския съюз и трябва да има за цел социална кохезия и устойчиво развитие. Това е много важно за всички от нас, защото нашите политики трябва в крайна сметка да постигнат такъв устойчив ръст и социална кохезия. Подкрепих идеята за Европейски фонд нещо, което беше предложено от съвета. Мисля, че по този начин ще се справим с проблема. А, иначе всичко, което правим, няма нищо общо с реалността на ситуацията. Много е важно също така във всички тези предложения нашите решения и дебати да бъдат публични, за да могат нашите граждани да са наясно с решенията, които се взимат. И съм съгласна с колегите, когато се говори за честност, за етичност. И след като имаме обща валута, ние трябва да имаме и общи отговорности. Благодаря. А сега господин Силвестрис. Грация, президенте, анке Благодаря, господин председател. Нашето становище по този доклад е положително, защото виждаме механизъм за финансиране, за правила, за гаранции, за борба срещу а, високия дефицит. До сега подобни правила липсваха и вече усещаме последиците. Необходимо е по-силен контрол и надзор в еврозоната. Тези полуавтоматични механизми са критикувани, предвидени са и санкции, които се прилагат по отношение на всички макроекономически неравновесия. Това е решаваща стъпка напред – Има едно добро стечение на обстоятелствата и днес беше обявено от Барозо въвеждането на данък върху финансовите операции. Предотвратяването на кризите ще бъде плащано не само от семействата, но и от производителите и тези, които работят на финансовите пазари. Сега преминаваме към следващия доклад на Форд. Благодаря, господин председател. По доклада ФЕЯ за прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, не трябва да забравяме, че вече от една година обмисляме този проблем – Става дума за държавите членки с дефицит над 60%, които ще трябва да приложат рестриктивни економически мерки. Критерият за дефицит ще помогне да се подобри ситуация с тези държави членки. Европейската комисия ще трябва да предприеме редица стъпки, включително препорък към държавите членки. Намаляването на дефицита ще означава, че ще се плащат по-низки лихвени проценти по дълга. Оттам ще има повече финансови средства за инвестиции и растеж. Това е основната цел, върху която трябва да се средоточим в близките месеци. Благодаря сега, господин Мърфи. Благодаря, господин председател. Една от целите на този парламент е да действа като демократична фасада, а всъщност Европейският съюз е доминиран от бизнеса, от големия бизнес и ние като че ли допринасяме. И може би и това, което взехме като мерки тук, тези, този пакет от 6 мерки, всъщност подчертава още повече този факт. И ще даде още повече власт на комисията, за да действа като полицай и да обърне е, също така позициите, най-вече с новите правила за квалифицирано мнозинство, които се взеха. И по този начин още повече ще се дискриминират някои държави членки. Тази фалшива демокрация, която съществува тук, ни налага бюджетни урязвания. От какво се страхуваме тук? Страхуваме се от работническата класа, от стачките в Гърция, от движенията в Испания. Смятам, че тези движения много ясно показват какво иска населението. Благодаря. Благодаря сега госпожа Харкин to this uh, report. Аз uh, подкрепих този доклад, особено с точка 4а, че този регламент не решава сегашната ситуация в средносрочен план, а по-скоро гледа в дългосрочен план. Няколко пъти днес аз заявих, че ние не предлагаме решение на сегашната криза, но една от възможностите, предлагани в този доклад, която може да подобри положението, е постигането на един динамичен вътрешен пазар, което може да доведе до съществен растеж в Европейския съюз, особено в моята страна Ирландия, където ще има съществен ефект. Говоря за Ирландия. Радвам се, че <clears throat> целите за страните, които ще наваксват и техните мерки ще бъдат отчитани. Това е определено един инструмент за постигането на вътрешна последователност, както и за подкрепа на изпълнението на хартата за правата на човека и правата на социалните партньори в държавите членки. Всички тези аспекти са важни. Благодаря. Преминаваме сега към доклада на Форд. Господин Балдазари е първият оратор. Благодаря ви, господин председател. Наличието на статистическите данни е от изключително значение за бързо предприемане на коригиращи мерки във времена на криза. Затова подкрепям изискването комисията да има възможност и да наблюдава бюджетното състояние на държавите членки и спазването на общностните норми. Това се отнася и до средносрочната финансова рамка, но не трябва да се пречи на новоизбраните правителства да променят, ако е необходимо, решенията взети от предходните правителства. Необходимо е Европейската комисия да бъде много бдителна, що се отнася до изпълнението на изискванията към бюджетните рамки. Имаме нужда не от козметични реформи, а мерки, които отговарят на изискванията в директивата. Договорът изисква бюджетна и финансова дисциплина. Благодаря ви сега, господин Учес. Благодаря, господин председател. Преди над година, когато се появиха първите проблеми в гръцката економика и в други държави, бях интервюиран от една европейска телевизия и там ми зададоха въпроса за статистическите данни. И, и за това, че има едва ли не спекулации с някои сметки. А, с доклада Форд, който приехме, въвеждаме критерии за прозрачност, които са независими от националните статистики и съответно ще има много строги санкции налагани на тези, които правят фалшиви декларации. Това е фундаментален доклад, защото се стремим да имаме максимална прозрачност в статистическите данни, както и а, еднаквост на данните, за да могат всички да използват едни и същи критерии за информираност а, и а, е, после да поведат общи действия. А сега госпожа Харкин. You, Благодаря, господин председател. Подкрепих този доклад. В него се говори за цялостно решение за кризата в еврозоната, защото частичните мерки, които прилагаме, не действат. Днес е, ние поставихме още едно парченце към пазала, същото направи и председателя Барозо. Европейската инвестиционна банка може сега да се притича на помощ на а, малките и средни предприятия, може да се премине към въвеждане на еврооблигации без е, евентуална промяна в договора. Приемането на многогодишната финансова рамка не лишава новите правителства да спазят преди поетите ангажименти. Тези доклади се отнасят до 17 държави от еврозоната. Ако една от тези страни създаде проблеми за стабилността на а, валутата, а, това ще засегне останалите страни. Трябва да действаме по един а, справедлив начин. Госпожо Харкин, казва председателят, вие и а, господин Оджия днес се заслужихте заплатата. Няма никакво съмнение в това. Сега нека да преминем към последните обяснения на ВОД по предложението за резолюция за сексуалната ориентация, половата идентичност. Госпожа Мацони има думата. Благодаря, господин председател. Това е предложение за резолюция се основава върху изявлението на Борнес Аштън срещу хомофобията. Катрин Аштън повтори ясния ангажимент на европейските институции да се борят срещу насилието спрямо когото е да било възоснова на сексуалната ориентация и половата идентичност. Радвам се, че парламентът с тази резолюция направи своя избор да постъпи по същия начин. Аз гласувах за това предложение за резолюция, но за съжаление, в точка 11 за пореден път някои политически сили се опитват да посочат доводи, които са абсолютно неубедителни. Те се опитват да попълзновяват срещу семейното законодателство, законодателството рещащо семейните отношения. Необходимо е да се борим срещу всяко насилие. Госпожа Чешкова. Дякую, пане председající. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за тази резолюция по същите причини, посочени от преждеговорящата. А именно сексуалната ориентация и половата идентичност все още представляват обект на нарушаване на човешките права. Много често тези мълцества са жертви на дискриминация и е, лошо отношение. Трябва да не гледаме на тази кауза само на а, кауза свързана с а, дискриминация. Много често тя е също така и криминализирана, именно стига се до смъртни наказания в някои държави, друго. Всички трябва да имат едни и същи права, не трябва да има дискриминация. Именно за това приветствам резолюцията и на ОНЕ, която е, е първата по рода си и е посветена на тези нарушавания на човешките права, свързани с сексуалната ориентация и половата идентичност. Това, тази резолюция показва универсалността на човешките права. Европейският съюз във всичките си действия трябва да бъде единен в защитата на всички човешки права. Благодаря. Благодаря. Господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Аз съм сред тези колеги, които гласуваха против това предложение за резолюция. Не защото подкрепям хомофобията. Мисля, че Европейския съюз трябва да спазва хартата за основните права, но считам също времено. Както каза госпожа Мацони, че когато се чете параграф 11, това е един тай начин да се променят нещата. Всеки път ние говорим по въпроси, които са свързани с половата идентичност и има хора, които по политически съображения или защото искат да се прокара европейско законодателство, което да наложи на държавите членки определени решения, предлагат елементи, които нямат нищо общо с темата, която разискваме. Европа, която иска да законодателства в сфера, която е нещо, което е против естествените отношения между мъжете и жените, би трябвало обаче да гарантира правата на всички, а не да използва възможността да въвежда елементи, които а, трудно се приемат от а, много хора. Благодаря. С това приключваме обясненията на ВОД и ще подновим работата ни в 3 следобед. обед.